mes chers collègues, nous allons y aller. Nous allons... Колеги, продължаваме нашите дискусии. А по първата част на пакетът а, мобилност Се дам думата на а, Вам Дън Камп, а, госпожа Киланен, и госпожа Монтеро де Гвардери. Започваме с вас, господин Ванден Камп. Давам ви думата. След това ще дам думата на докладчиците в сянка и след това ще поискам представителите на Европейската комисия. Говорят. Готов ли сте, господин Камп. Започвайте. Благодаря, госпожо председател. Е, ще започна отново с е, е, няколко думи в памет на Йенс Нилсон. Той бе един от трите, тримата докладчици в този пакет Всъщност, е, досието за капотажите, това бе е, е, досието на Нилсън, е, на Йенс, е, командироването на водачите, досието на госпожа Кюлюнен и моето във връзка с е, дневното и седмичното време на управление и почивките. Работихме заедно с и с Мерия и с други колеги от различните политически групи. Много голяма е броя на измененията, госпожо председател. Успяхме обаче да ги обединим в девет кластъра, заедно с докладчиците в Сянка на 13 март. Обсъдихме вече тези 9 кластера и на 27 март, вторник, ще проведем второто заседание на докладчици в Сянка и ще видим вече как ще върват нещата с измененията. Утре сутринта ще проведем и едно техническо заседание, на което ще се спрем вече на техническите детайли. И така, измененията са доста обширни и става дума за следните промени. Една от темите в моя доклад е позицията ни по отношение на лекотоварните автомобили търговски е, автомобили. като тук е, става дума за е, разширяване на обхвата на предложението и включването и на лекотоварните, товарни, лекотоварните автомобили до 3,5 тона, т.е. може да бъде 2,4, 2,7 и така нататък. Естествено, има редица изисквания. Изискванията се отнасят и до каботажа, но и тук също от 2 до 4 е, в крайна сметка е, от измененията се отнасят до е, седмичното време за почивка, включително и съкратеното време за почивка, най-много до 4 седмици. И тук ни се иска да останем на действащата разпоредба, защото тя на практика добре функционира. Това очевидно е, е различието ни с комисията. Комисията би желала да промени изискванията по отношение на, на този период. Автобусните превози желанието на някой да поставим на едно равнище и автобусния превоз и товарния превоз на практика обхваща най-вече автобусните превози с автобуси до 50 пътника. И тук може да се постигне някакво приравняване към, да кажем, товарните автомобили с контейнери ще трябва да определим естествено в измененията. Е, има много различни предложения по отношение на дневното време за почивка, също и съкратеното време е, за седмична почивка и целият период за седмична почивка. Има изменения и по отношение на времето на управление, най-вече е, от МП са тези изменения които биха желали да увеличат броя на така, часовете, 180 за 4 седмици максимум. Ще видим как ще постигнем компромис и дали ще го постигнем лесно. И още един въпрос. Е, прословутата почивка в кабината на превозното средство – Знаем, че в Франция, в Германия тази почивка в кабината, която става дума за седмична почивка, е забранена. Но на мен ми се струва, че е възможно все пак да се запази по-голяма гъвкавост и да се допусне едно отклонение в е, е, разпоредбата, като се включи и възможността да се прекара тази почивка в е, кабината, но ако става дума за почивка на е, определени места за паркиране, е, които отговарят на е, определени критерии, на определени изисквания. Аз вече съм представила едно подобно виждане. Естествено, предстои да постигнем компромис. И още един момент. Връщането у дома дали е, след 3 седмици, дали след 4 седмици, е, дали се е, връщаш от дома при жена си или при приятелката, това също е предмет на дълги, интенсивни дискусии. Няма да патернализираме нещата, но при всички положения понятието у дома или към дома трябва да се оточни при всички положения е, е, става дума за едно е, подходящо място за почивка, за малко по-дълга почивка. Сигурно някои имат проблеми с понятието приятелка, но НП е модерна партия и ние нямаме проблеми. И така, сега стигам до последния така важен момент правоприлагането. Ние знаем, че е, законодателството трябва да се прилага от националните държави, е, но до този момент е, все още няма така, еднакво правоприлагане. Затова предвиждаме определени изисквания по отношение на оборудването, по отношение на базите данни и обмена на данни ще трябва да е, видим как в рамките на е, така, стандарта за управление РТМС е, е, в Европейския съюз ще може да се обменя и е, такава информация във връзка и с е, почивките. Е, чудесно законодателство можем да приемаме, но ако държавите членки не го прилагат, е, в крайна сметка е, е, няма да има резултат. И така стигаме и до е, известните ни тахографи. Интелигентните смъртографи от 1 януари 2020 година ще трябва, съгласно предложението, да бъдат въведени ще е, има, така да се каже, възможност за е, абонаменти за, е, към фирмите производители и в тази връзка ще задам един въпрос на комисията. Миналата седмица комисията е информирала съвета във връзка с проблеми за е, типовото одобрение и за някои функционалности във връзка с трансграничната регистрация. Странно е, че комисията информира съвета, но до този момент все още не е информирала Европейския парламент в е, е, този случай така някак си е, се показва неуважение към нас и аз мятам, че комисията сега ще навакса пропуска и би трябвало да помисли за времето за почивки, за абонамента за тахографи и така нататък. Благодаря. Продължаваме с дебата. А, давам думата на представител на думката на групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Не само за извършената работа, но и за неговото участие. Имахме среща на докладчиците в Сянка, беше много полезна тази среща, постигна се много. Необходимо е обаче да се постигне съгласие и по другите доклади, тъй като всички тези доклади са взаимосвързани. И за това възнамеряваме да одобрим този пакет до края на законодателния мандат. Мисля също така, че е ясно, че има различни подходи и това е нормално. Добре обаче да се намери е, синтез около социалните права на шофьорите, устойчивостта на дейността на шофьорите и създаването на един истински вътрешен пазар, който да е конкурентен и който обаче да спазва правилата. Нужни са ясни норми и ефикасни контролни механизми. И така, тръгвам от тахографа, защото смятам, е, че трябва да има незабавно прилагане на тази разпоредба нужен е контрол, както казах, за прилагането на нормите. След това има много изменения, които харесвам. Добре е да има съответни места, където те да почиват, където да е сигурно тяхната почивка, където да не са изложени на рискове, но трябва да има и прагматичен подход, който обаче върви много често срещу исканията на самите шофьори. Говори се за връщане у дома. И тук не изключенията трябва да са ясни. Не трябва да има възможни тълкования и така нататък, за да има по-ясен контрол и за да се даде възможност на шофьорите да се върнат в дома си, а не да остават извън дома си, извън семейството си за дълъг период от време. Защото това е в интерес само на предприемача. И накрая нещо свързани с автобусния транспорт, транспорта на пътници. Според мен трябва да има законодателна разпоредба, която да е отделна за тях, тъй като стоките и пътниците са различни неща. Това е съвсем различен вид транспорт и съответно трябва да намерим норми, които да са различни за него. От моя гледна точка трябва да има различно модулиране там за почивките, особено що се отнася до социалните права на шофьорите и за да се гарантира сигурността. Не бива да се забравя също така, а, че е нужно да се вгради механизъм за гъвкавост. И така, в заключение, има още нерешени въпроси, но мисля, че може да ги преодолеем при следващите заседания. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа. Госпожа Сеснам, имате думата. Благодаря, госпожа Майснер говори. Благодаря на Вин Фантекамп Йенс Нилсън много ни липсва. Автоматично някак си поглеждаш дневния ред и виждаш, че човека вече го няма и осъзнаваш още веднъж загубата. И така, миналата седмица обсъдихме доста важни въпроси. Работата върви добре. все още има различия, но напредваме трябва да видим времето за почивка, времето за управление, къде нещата на практика функционират добре съгласно действащата разпоредба и къде не. Най-вече лекотоварните автомобили. Става дума не само за масата на автомобила. Става дума и за международни стандарти, и за национални е, стандарти. Е, да кажем, когато става дума за малки доставки в трансграничните региони, е, би трябвало, така да се каже, да се съобразяваме и с някои национални, може би, особености. В зависимост от радиуса, в който се движи автомобилът, това също е важно понятието на, а, у дома. Какво, как ще го дефинираме? Естествено, че а, трябва да се даде възможност на водача да бъде у дома. Но в някои случаи, когато той не желая да се върне от дома, естествено <laughs> трябва да има възможност и някъде другаде да а, направи а, почивката си. А, в никакъв случай, да кажем, е, е, когато става дума за тези фирми, почтенски кутии, фирмите пантони, е, не можем да искаме от него да отиде в базата. Трябва да проследим този процес. Гъвкавост по отношение на превоза на пътници, автобусите. Да, добре, всички шофьори на автобуси, които са ни карали до Страсбург и до Брюксел, е, ни налагат определени е, почивки в някакъв период, защото са задължени да го направят. Е, добре, ще трябва да намерим някакво удобно за отгледна точка и на практиката правило, защото понякога тези почивки действително са някакси изкуствено наложени от закона на Имахме, ако си спомняте, по отношение на тахографите, едно изключение за а, някои занаячи. Малко за наечиско предприятие, което има лекотоварен автомобил, сега не можем да го задължим непременно да има тахограф и той е интелигентен тахограф. Би трябвало да помислим за някои изключения. Държавите членки, може би, също трябва да получат възможността а, във връзка с а, строежа на пътища да а, могат да налагат определени а, а, изключения. А, да кажем, в случаите, в които а, водачът а, преминава през един такъв път, в който има строителни участъци и така нататък, не може непременно стриктно да се следи е, е, часът, в който той трябва да бъде е, на мястото за почивка и то на определено място за почивка. В някои случаи когато, е, да кажем, няма достатъчно гориво, за да се затопли и кабината, е, ще трябва да имаме предвид, е, че тогава кабината не е удобно място за почивка. Да, добре, определени места за паркиране. Не можем да забраним на шофьорите обаче да правят почивката в кабината. Някои кабини са по-добри, отколкото местата за а, отдих, които се предлагат на тези места. И така, а, тахографа при всички положения ще трябва да се въведе. А, но а, това самостоятелно шофиране, автономните, е, така да се каже, без водач автомобили, а, а, ще трябва да бъдат взети предвид е, също. Е, ще трябва да мислим, когато правим разпоредбата и за бъдещето, е, защото в някои случаи, да кажем, няма да има водач. Благодаря. Водите. А, имаме нужда от рамки и а, резултати. Не може а, да се съгласим. За законите да не бъдат прилагани, след като те вече бъдат прияти на триалога. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички. Благодаря на господин Ван Денкамп е, за това, че ръководи заседанието на докладчиците в Сянка, което беше много полезно. Имахме възможност да обсъдим въпросите Колкото до зелените, ние призоваваме за намаляване на времето, което водачите работят. Което това ще намали умората и злополуките. И се радвам, че виждам, че се е, обмисля е, да се върви в тази посока. Нещо, което бе е споменато на няколко пъти. Е, въпроса за гъвкавостта. Е, гледаме, разбира се, от е, страна на наетите. И това не трябва, разбира се, да има за резултат да работят по-дълго, отколкото работят сега или на по-големи разстояния, отколкото шофират сега. И трябва да помислим за взаимосвързаността между каботажът, командироването на работниците, времето, е, в което работят водачите и времето за почивка. За нас е, главното центъра на социалния стълб е водачът и неговата социална защита – е, е, условията на работа, условията при които е нает, е, лоялната конкуренция, да няма социален дъмпинг, безопасността, а също така и опазването на околната среда. Това са много важни въпроси. Знам докъде сме стигнали. На предстоящите заседания трябва много внимателно да разгледаме нуждата водачите да имат възможност да си почиват у дома, най-малкото един път в месеца. И в отговор на въпросът на докладчика, а кой ще плаща за това ми да, да плати този, онзи, който ние не е. защото ние плащаме редица неща, той плаща наемателя за страховки и, и други работи. И трябва да има правото, да бъде осигурено правото на водачите да се върнат от дома си. Колкото за тахиграфите. Ще бъде много полезно да се установи дали се спазват законовите разпоредби. Изцяло съм съгласен с целевата дата 2020 година. Не виждам причина да не визираме тази дата, тъй като става дума за съоръжение, за оборудване, което може да бъде сравнително ефтино съвременено от най-добрите в интереса на Европа и в интереса на водачите. Няма, защо да не го правиме? Благодаря, благодаря. Госпожа Киланен, имате думата. Госпожа председател, колеги, Искам да благодаря на уважаваният ми колега Вин за доброто сътрудничество. Не само по този доклад, но и по всички досиета, по които сме работили заедно. Ще спомена едно. Много важно е да продължим работа. До сега работихме добре заедно. И ще може да продължим така, за да бъдем готови преди е, предстоящите вашите избори за е, Европейски парламент в рамките на този законодателен мандат. И макар, е, че някои от нас ненавиждат думата гъвкавост, самите водачи искат да има гъвкава система по отношение на времето за шофиране, и времето за почивка, защото условията са различни, състоянието на нещата в различните страни е различно и във всекидневната им работа условията са различни. Така че трябва да можем да намерим решение на когато възникват, примерно, проблеми в е, мястото, откъдето те вземат стоката или пък се провеждат някакви е, строителни работи по пътищата, е, ремонти и така нататък, е, трябва да имаме възможност да бъдем по-гъвкави при прилагането на тази система в рамките на 24 часа. Трябва да имаме възможност да маневрираме с няколко часа, за да работим по по-интелигентен начин. Трябва да се попитаме също така как може да намалим бюрократичните трудности. По-малко бюрократични тежести за водачите, които трябва да носят различни документи, формуляри и прочее със себе си. Това въжи за различните документи във връзка с времето за почивка, каботажа и така нататък. Трябва да помислим как да имаме общи а, бази данни, които да се използват от страните членки, които трябва по-добре да сътрудничат помежду си и с Европейската комисия. Включително а, и под надзора на Европейския парламент. Мисля, че най-важното за седмичната почивка е никой да не трябва да си почива в кабината, да има възможност да си да отпочине другаде. Трудно е да се дефинира понятието дом. Кой може да каже вместо друг какво е негов, къде е неговия дом? Също се отнася и до почивката много трудно е, разбира се, да определим как, колко трябва да се плати, за да може човек да си отиде от дома, ако дома е примерно на Бахамските острови. Собственикът на предприятието в такъв случай ще има възражение. Очевидно тези въпроси не са лесни, но трябва да намерим решение. Днес едва научих, че понятието интелигентен тахограф е мръсна дума за някои. Разбира се, трябва да намаляваме бюрократичната тежест и за предприятията, и за инспектиращите органи, пък и за водачите. Надявам се, ще предвижим а, това досие а, и все повече превозни средства ще имат интелигентни тахографи, които предоставят значителен обем информация. Какво да кажем за случаите, когато се налагат санкции? Опитваме се да променим законодателството, така че да може да санкционираме онези, чието поведение трябва да бъде наказано. Но в никакъв случай не може да прилагаме колективни наказания. А, това е нещо, което малко ме тревожи. Така че онези, които а, а, се опитват да мамят, а, винаги когато видят, че вече работата им не върви, се опитват да измислят нещо друго. Надявам се, че ще разполагаме достатъчно време да намерим решение и на този проблем. Да бъдат наказвани онези, които го заслужават, а не да прилагаме колективни санкции. Благодаря. Благодаря, госпожа Кирин. Господин Ровенсио. Съжалявам, не мога да работя едновременно в две комисии. Съжалявам, че не можах да бъда тук на време. Най-напред искам да благодаря за работата по проблемите. Имам малко скептичен съм по отношение на лекотварните автомобили. Ние в ЕКР сме против това, което се предлага по отношение на почивката у дома, но това се отделя внимание и от докладчика. Иска се по-голяма гъвкавост, тъй като дали става дума за място, където е регистриран водача или където е местоживеенето му, Водача трябва да бъдат свободни, да прекарат свободно си време там, където искат. И смятаме, че това трябва да бъде оставено, да имат този избор. дали е, работодателя ще дава право на шофьорите да си отидат от дома. Повечето работодатели не ги интересува дали водачът си отива там, където е местожителството му. А въпросът е да не работи на пазара на, своя, на страната. Значи, ако водача не работи през това време а, и ако той иска да намери място, където да прекара месечната си почивка, но трябва това да ни задоволява. Не можем да се намесваме от името на Европейския съюз в отношенията между работодателя и наетият от него водач. А, нека нещата останат прости и водачите да имат възможност да избират къде да и как да прекарат а, почивката си, колкото до седмичната почивка в а, кабините на камионите. Това трябва да бъде възможно, да бъде допустимо, особено след като няма достатъчно осигурени подходящи паркинги за камиони. Колкото за сумарното време, е, което водачите работят, 180 часа, 4 седмици, докладчика не подкрепя това, но ние бихме искали още веднъж да заявим каква е нашата позиция, без да навлизаме наново в подробности, защото в Европа има и някои периферни страни, не само централните страни са засегнати от тези решения. Колкото до въвеждането на интелигентните тахографии, разбира се, не сме съгласни с краткото предложение за 2020. Смятаме, че е необходимо по-дълго време, може би до 2026 или някакъв подобен срок. Групата на ЕКАРЕ смята, че трябва да бъде отделено достатъчно време за тяхното въвеждане. Но ще продължим разговорите по този въпрос. В съвета ще бъде обсъден този въпрос. Но нека бъдем така честни със себе си. 2020 година е много кратък срок. Благодаря. Господин Кавер, имате думата. А, не можах да разбера от превода, че се обръщате към мен, казва господин Кок. И така, благодаря, госпожо председател. Благодаря на Вим за прекрасния доклад. По много от е, точките сме съгласни, е, най-вече по отношение на контрола и спазването на правилата. Но независимо от това ще се спра на три въпроса. Първо, е, обхвата трябва да се разшири, да се включат и лекотоварните автомобили до 2,8 тона. Те отдавна са трън в очите. Е, е, да, добре. Е, водачи под 3,5 тона до този момент не спазваха никакви правила, бяха навсякъде по пътищата. Но а, нека поне а, а, да свалим границата до 2,8, а не 3,5 трябва да имаме предвид, че става дума и за безопасност по пътищата. Не бива да допускаме рискове в това отношение. 12-дневното правило за е, пътническите автобуси също е, е свързано с е, сигурността по пътищата. Бих се радвал, ако в рамките на цялата процедура така, успеем да коригираме нещата. Тахографите трябва много по-рано да влязат в сила. 2020 година също е, е подходящата дата и според мен интелигентните тахографи са предпоставка за запазването е, на е, и получаването изобщо на разрешение е, за е, територията на Европейския съюз. Нещата са свързани. Благодаря ви. Мадам. Благодаря, госпожа Лукашенска. Вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на ВИМ, и на всички докладчици в Сянка. Уверен съм, че всички предложения по този труден въпрос, включително и компромисите, са на ниво. Имам въпроси. Внесах изменения но вълнуваме въпроса с местата за паркиране, сертифицираните паркинги. Ако няма сертифицирани паркинги във всички страни, тогава, като приемем това предложение, ще настъпи безпорядък защото няма да има достатъчно време за да се построят паркинги. И каквито сега няма във всички европейски страни. Това трябва да се има предвид. Сега въпроса за почивките. Не трябва така да правим такива строги предложения, стрикни предложения не всички, вие знаете, самите, ние винаги искаме да си отиваме от дома да си почиваме, трябва водачите да бъдат свободни да избират къде да си почиват и е необходима по-голяма гъвкавост по отношение също и на седмичните почивки. Същото въжи и за кумулирането на времето в четвъртата седмица за да може да се даде възможност на водачите да прекарат повече време от дома си с семейството си, ако имат такова. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. смятам, че става дума за балансирани предложения. Засегнати са редица проблеми. но ще спомена два-три въпроса, които искам да изтъкна. Когато, какво имаме предвид, когато говорим за интелигентни тахографи? Каква ще бъде добавената стойност от тяхното въвеждане? и какви ще бъдат последиците. И когато говорим за срок до 2020 година, лесно е да се каже, но проверили ли сме дали е възможно да оборудваме всички камиони с интелигентни тахографи до тази дата? Виждам, че си вдигате ръката, но не съм свършил още. Ако обичате да ме изслушате първо. И така, не е ли правилно да кажем какво трябва да очакваме от тахографа? Какво искаме от него? Ако имаме яснота по този въпрос, тогава вероятно ще можем да решим и въпроса за сроковете за въвеждането на тези тахографи. Независимо дали това ще бъде 2020, 2025 или 2030 година. А, защото това, което искаме да постигнем, може би можем да го сторим и с други средства. Сега по отношение на за, забраната за водачите да почиват в кабините, да видим с какво разполагаме защо комисията не е започнала процедура за нарушаване срещу нито една страна членка, която има, които страните има задължение да предоставят условия за почивка на водачите и не са го сторили. Защо, защото става дума за най-лесния начин, по който мога да защитавам пазара си, ако искам. Когато се въвеждат определени условия, трябва да се има предвид възможностите. Ще спра до тук, защото това е най-важното. Необходима ни е система, която да може да функционира. Условията може да са различни, но необходима ни е функционираща система, която да може да помогне на функционирането на пазара. Благодаря, госпожа Асингер. Благодаря. Искам да благодаря на господин Ван Декамп за откритостта, за това, че дава възможност на отдалечените страни. Добре е да има гъвкавост, що се отнася до възможността за почивка. Седмичната почивка трябва да даде възможност на шофьорите да се приберат от дома си, защото не може да останат изолирани някъде във Франция на несигурен паркинг. По отношение на осигуряване на сигурни паркинги, ще е добре да се създадат сигурни такива. Надявам се да има достатъчно средства Надявам се и частни инвеститори да се заинтересуват, така че да се задействат такива паркинги. ако погледнем правилата, които управляват а, тази професия днес, трябва да се погрижим за такива безопасни паркинги. Не искаме да се преструктурира целият сектор, разбира се. И не бива да останат безработни много шофьори. Що се отнася до интелигентните тахографи, трябва автоматично да се регистрира пресичането на граница. Това е изключително важно. Трябва да имаме общо европейска перспектива. Не искаме двустранен подход. Понякога чуваме гласове за такъв. Трябва да се намери решение за всички. Нужен е европейски орган, който да наблюдава прилагането на цялото законодателство в тази сфера противен случай правилата могат да бъдат интерпретирани по различен начин, в зависимост от това, къде се намира държавата, дали е държава по транзит или не. Господин Рике, благодаря. Две ремарки. Първа ремарка генерал е един специфик. Ремарка генерал е, че Една обща забележка и една конкретна. Каквито и да са нашите действия, в никакъв случай не трябва това да довежда до на влушаване на условията на работа. Значи, когато говорим за гъвкавост, трябва да бъдем много внимателни. защото а, да не би на место подобрение да се влушат условията на работа. И още нещо съвсем конкретно, което се отнася до а, паркингите, до сигурните, охраняваните паркинги. А те са, това е свързано с условията на работа, условията за почивка и така нататък. Искам да подчертая нещо, което не се а, споменава често – не става въпрос е само за изграждане на охраняеми паркинги. Те вече съществуват в е, наредица места. Но въпросът е те да функционират. И трябва да кажа, че охранявания паркинг струва пари. Функционирането му струва пари. Значи, функционирането на тези охраняеми паркинги а, е свързано и с това, че достъпът до тях не е безплатен. Е, за да влезеш в тях, трябва да платиш. Не става дума, че страните не могат да създадат такива, такива паркинги. А после има малко такива паркинги, тъй като хората не искат да плащат, за да влизат и, и, и, в тях да ги използват. Значи този въпрос трябва да се реши. Трябва да се не само осигурят, подсвърят такива паркинги, но и да се уреди въпроса с тяхното използване. Не водачите трябва да плащат, за да могат да използват охраняемите паркинги. Тоест, работодателя трябва да осигури определена сума на водачите, за да могат те да платят входът и пребиваването си в охраняемите паркинги. Иначе шофьорите ще продължат, както сега, да почиват на други места, които не са охранявани, които не са сигурни, за да не трябва да плащат. Значи, трябва да се вземе предвид цената, разходите при функци... за функционирането на тези паркинги. И трябва когато се осигурят средства за тяхното използване, да има и начин за гарантиране, за проследяване и доказване на това, че те са били наистина използвани. Иначе не съществуват никакви проблеми в изграждането на подобни паркинги. Защото ако не се решат проблемите, за които току-що говорих, няма да имаме охраняваме паркинги разбира се, след това може да обсъждаме просто, които са сложни, дали да почиват шофьорите в кабините. Като минавате е, по магистралите, виждате отбивките, където почиват камионите, там обаче няма минималните необходими условия. Но именно за това, за което казах до сега, шофьорите избягват тези охраняеми паркинги, защото да те струват пари. Значи не е въпрос само за това, че няма достатъчно такива паркинги, става въпрос за начинът, както използваме. Благодаря. Госпожа Дадале, благодаря, госпожа председател. Това е много важен, важен въпрос. По отношение на редовните почивки в а, камионите, възниква следващия въпрос. Толкова ли е трудно през 21 век да се планира така работата, че 14 дена, всеки 14 дена да имат 40, възможност да почиват 48 часа извън кабината. А, а, говориме вече за 24-часовата почивка, а, на 24 часа почивката в кабините. Значи трябва да дадем възможност на а, а, предприятията, не можем да предемеме, че предприятията ще принуждават шофьорите седмица след седмица да почиват само в кабината на камиона. Има, както казах, се стана дума, охраняеми подходящи паркинги. Те не се използват достатъчно, защото трябва да се плаща. Тук става дума за организацията на работа на водачите, на камионите. Необходимо са условия, за да може максималната продължителност на работата да бъде съчетана с максималната продължителност на почивките, последните почивки. Господин Крамер, да. Е, обръщам се първо към господин Кох. От 15 години говорим за тахографите и се говорим за е, това, че трябват изключения и че не сме стигнали, така да скажа, не е назрял момента. Момент е назрял. Без тахограф просто няма контрол, а без контрол няма да можете да прилагате системата. И най-лесният начин е именно интелигентният е, тахограф. И ако това се направи през 2020 година, няма няма да е, е чак толкова скъпо, ако става дума за един тахограф. Ако трябва да се набавят два-три е, тахографа, тогава вече става малко по-скъпичко. Но в момента, в който трябваше е, да се въведат е, тахографите от определени е, предприятия, първо го направиха 5-6 и след това всички останали в момента вече имаме и товарни вагони и контейнери с тахографи. И както ви казах, без тахограф контрол няма. И така, водачът да решава дали ще се връща от дома. Чудесно, обаче не водача решава това на практика. И е, когато правим контрол, полицейския служител казва, на практика ни се случва много често шофьора сам да спре при нас и да каже, моля ви, направете ми проверка, защото от 16 часа съм на кормилото и работодателя не ми позволява да направя почивка. Естествено, че това не може да се толерира. Трябва да се спазват съответните часове и това може да се контролира най-лесно с тахографа Вчера, Вим знае, получих информацията за това, че два товарни автомобила са се скарали водачите, кой точно да вземе едно определено място на подходящо място за паркиране. 1500 евро всъщност е санкцията, когато водачът, да кажем, не е спрял на подходящо място и е, сертифицирано място за паркиране. И тогава предприятието действително ще почувства, че става дума за сериозни мерки. В Германия, <clears throat> като се разбере нещо такова, веднага се получава, е, така да се каже, е, разписката, за да си платиш главата. И тогава предприятията наистина се научават да спазват и правилата. Е, тези права на водачите трябва да са еднакви за цяла Европа. Това е. Je n'ai plus personne sur ma liste. Къде са представителите на комисията? Пита председателката. Чрез ще отговорите ли на зададените въпроси? За, по въпроса за техографите, за паркингите? а също така дали ще забраняваме или няма да забраняваме почивките в кабините. Благодаря ви за оживения дебат. Предложенията на господин Ван Декам са много балансирани. Искам да припомня, че идеята на Европейската комисия бе да се преодолеят препятствията пред конкуренцията, различните условия на труд по един балансиран начин. Искаме да имаме възможности за интелигентно изпълнение на законодателството. Нещо, което днес не се среща навсякъде. Много изменения са предложени, много внимание се обърна на тази два досие. Господин Ван де Камп обобщи в големите теми. Първата тема е забраната да се почива в шофьорската кабина. Това беше част от предложението на комисията. Дебатът е много интересен. Може да се каже, че има обща забрана, с изключение на случаите, когато камионът е паркиран на безопасен паркинг. След това дискусията преминава в това, що е то такъв паркинг, безопасен и сигурен, кой ще го сертифицира. А, мисля, че с добра воля може да стигнем до много добри практически решения. И един по-сложен въпрос е свързан с това, как можем да сме сигурни, че тези паркинги се изграждат и се оперират, т.е. работят и са в достатъчно количество и разположение из Европа. Може да се използват, например, част от местата, където се събират пътни такси, за да се построят такива. Трябва да се види това, дали това ще е задължение за държавите членки, както е записано в ТНТ. Това трудно може да бъде изпълнено, така както е разписано, или пък дали част от тези паркинги могат да работят на търговски принцип. В момента, в който се въведе забрана, се създава търсене. Т.е. шофьорите трябва да търсят такива места, за да ги ползват. Готови сме да предоставим цялата техническа информация, с която разполагаме. Благодарение на пилотен проект, е, предложен господин Ван Дален, в момента се прави едно проучване, за да се разгледат тези въпроси. За съжаление, резултатите ще излязат в края на настоящата година. След това, връщането у дома – Днес след обяд дискусията отново показва, че това е добре за работните условия на шофьорите, но е много сложно да се разбере, що е то дом и прибиране у дома. Е, има трудности при изготвяне на определението. Европейската комисия смята, че работодателя трябва да организира работата на работника по такъв начин, че той да може да се върне в операционния център на работодателя или по местоживеене на шофьора. А, така нещата ще са гъвкави, но ще има и ясни два варианта. След това съгласни сме с идеята на докладчика да се даде гъвкавост за връщане от дома, имам предвид времето, което да се отдели за това, не би трябвало един шофьор да бъде задължен да стои в паркинг, който е на 20 км от дома му, защото е стигнал до максималното време разрешено за шофиране. Там също подкрепяме едно такова изменение. След това да се въведе по-рано интелигентният тахограф. Комисията гледа с голям ентусиазъм за това тази дата да се премести във времето по-скоро. Не сме направили предложение по този въпрос. Имаше дискусии, които пък закъсняваха, т.е. изместваха назад датата. Ние се радваме, че може да издърпаме по-напред. В работна група в съвета се говори по този въпрос. Засегнаха се всъщност три въпроса, госпожо председател, господин докладчик. Първият въпрос бе свързан с удължаване на периода за проверки по пътищата и какво означава това, имайки предвид дати, данните, които трябва да записва тахографа. Следващия въпрос бе свързан с записване на пресичането на граница и какво означава това, що се отнася до това, това да може да бъде записано на картата на тахографа и ретрофит. А, искам да ви информирам, че получихме предварителните а, отговори на това проучване за този тип операция. В момента, в който се публикува ще ви информирам, но това са предварителни резултати, ние ги предоставихме в работната група. Та, предварителното проучване дава а, възможност да видим колко могат да бъдат а, модифицирани по този начин, както и цената за модернизиране на оборудването. Тахографа, цената му е около 1000 евро, но има още 1000 евро, за инсталирането, за обучението и така нататък. И около 2026 евро е една... А, извинете, 2026 година а, се очаква всичко това, цялото това модернизиране да бъде факт. Това не е напълно политическо решение да се фиксира датата но е, трябва да се вземе предвид все пак. Също така за изпълнението и достъпа до информация. Мене на информация между националните органи за правоприлагане е изключително важен, за да има добро изпълнение на законодателството. Смятаме, че Системата за обмен на информация на вътрешния пазар, която вече съществува, ще бъде един изключителен инструмент, за да има такъв обмен на информация между администрацията, превозвачите и да не измисляме на ново система, тъй като имаме система, която работи на добри, с добри цени. Европейския орган по труда Както знаете, на 13 март Европейската комисия прие ново предложение за този орган. Той може много активно да работи и в пътния транспорт. Очаквам подкрепа от парламента в дебатите по този въпрос. Има две теми, по които има изменения и които са нови в сравнение с предложението на комисията. Смятаме, че там трябва да се погледне положително. Готови сме да намерим едно добро решение по тях. Става дума за гъвкавостта за водачите на автобуси. Различно е положението от тях, от каращите или шофьорите на камиони, водачите на камиони. И да се вземат предвид самонетите шофьори, и правилата за почивка при тях. Лекотоварните автомобили, ние сме за професионализация на този сектор, но винаги сме смятали, че трябва да има пропорционален подход. Смятаме, че достъпа до професията е първи етап, където може да има такова обучение, но не мисля, че не може сега да искаме тахографи на тези леки търговски автомобили. Има гъвкавост. И ще има гъвкавост за е, МПС-тата, които ще бъдат покрити. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа Вернер. Господин Вин Вамдекам, накратко, ако може да сложите точка на тази дискусия. Благодаря, госпожо председател. Много а, хора а, ни слушат и ни гледат днес. И по тази причина а, все пак ще реагира малко по-подробно на някои от въпросите. Първият въпрос бе поставен от Гесин Майснер а именно използването на тахографите в лекотоварните превозни средства за национално на употреба. Ако от Мюнхен до Хамбург пътувате с такова е, превозно средство, е, разстоянието е доста голямо. Е, почти е, е, като от Палермо до е, Милано. И не можете да е, си спестите проверките за времето за почивки. И имахме е, такъв проблем вече и на заседанието на е, докладчиците, с докладчиците в сянка. Така че е, се страхувам, че ще имаме проблеми и с синдикатите. Естествено, че ние бихме искали, заедно с командироването на водачите и каботажа, да разглеждаме и това досие като един пакет. Опитваме се да свържем трите досиета. Защото никой в крайна сметка няма да спечели в Европа, ако трите досиета не са добре съгласувани. И две важни забележки от колегата Теличка във връзка с правната рамка. По-малко регламентиране по-добро цифровизиране. Да, а, а, огромна е ролята на тахографа. А, по отношение на цифровизацията можем да кажем, че сектора се развива невероятно бързо и в Китай, и в САЩ, и на други места. Европа не може да изостава няма начин тахографа след няколко години да не трябва да бъде съпроводен и от GPS. И това, в крайна сметка, ще бъде е, много важен елемент и по отношение на трансграничното движение и превозите. И затова е изключително важно, госпожо председател, да направим е, едно много ясно е, и категорично законодателство, което хората да могат е, без проблеми да разбират и да прилагат. Не можем е, е, да кажем, че е, ще отложим нещата, защото просто няма да е, е съгласуваме нашата дейност с пазара. Говорим за разходите, да, става дума за така наречения ретрофитинг, за модернизирането, е, до оборудването на е, автомобилите. Е, интелигентният тахограф е абсолютно необходим, за да можем да контролираме и времето за почивка за шофьорите. И а, втората забележка на Павел Теличка – във връзка с забраната за почивка в кабината. Много е лесно за Германия и за Франция да кажат не, е, от тук нататък никаква почивка в кабината. Но имаме определени правила и в други държави членки. И в Германия, Франция, в Нидерландия се оказва, че шофьорите, които идват от други страни, вече не могат да се възползват от почивката в кабина, която им е позволена на друго място. И ние казваме, добре, ще почивате и в е, кабината, но ще почивате на охраняемо място за паркиране, което отговаря на изискванията. От е, януари 2018 година има една такава е, програма, която предвижда субсидии за е, часовете прекарани именно в кабината. Шофьора получава 4, е, на шофьора му струва 4 е, евро и 18 цента. Останалото се субсидира от държавата. И освен това, кой ще плаща разходите? Работодателят. А как ще се е, плаща? Предварително ще се плаща с припейт е, карта. Не, е, няма да се плаща в брой, защото шофьора ще си сложи тези пари в джоба, защото иска да спести за детето, което след това трябва да следва. Не. Искаш ли да почиваш в кабината и там да прекараш отдиха си, тогава моля на охраняем паркинг. Ето, Кристин, да. така стоят нещата. 14 дни е периода за връщане от дома. Добре, но Рубен вече не е тук. Робърт, извинете, Робърт Силе. Е, има обаче страни, е, които са в периферията, да кажем, в отдалечени райони, в Испания или в Естония. Това не може да стане. Така че е, ще трябва все пак веднъж на 14 дни да прекарате при нормални условия. Да кажем, вашата почивка, седмична почивка и то за тези две седмици от дома. А ако не от дома, тогава някъде в хотел или на, както казахме, на приемливо място. И още нещо – в рамките на НП е, трудно е, се споразумяхме е, по един проект е, за е, с оглед на изборите през 2019 година ще трябва да е, помислим е, как точно е, ще действаме, защото нещата действително са свързани с живота на хората. Благодаря господин е, Ван Декамп. Говорихме вече по този въпрос. А и а, не може а, една европейска агенция да пречи на развитието на автомобилния транспорт. Трябва да се види какво а, а, фактически става в автомобилния транспорт. Разбира се, ще говорим не само за емисиите от автомобилния транспорт, но също така за емисиите от въздушния транспорт. Някой говори от залата, без включен микрофон, не мога да ви кажа какво казва. Председателката. И сега продължаваме с доклада на госпожа Килонен за правилата за командироването на водачи. Имате думата, госпожо Килонен. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, дами и господа. To... Трябва да намерим баланс между социалната защита и свободното движение на стоки и хора, както и функционирането на вътрешния пазар. То трябва да създаде равни условия и да се борим с незаконни практики. Нужно е нужни с интелигентни правила, които да са пропорционални, без да има ненужна административна тежест, особено за МСП. Професията водач или шофьор трябва да бъде по-привлекателна. Това лесно ще се случи, както се досещате. Има някои въпроси, които, по които има консенсус, се изясниха. Ако погледнем измененията, е ясно, че искаме укрепване на сътрудничество на ниво Европейски съюз за преодоляване на измамите, засилване на координацията и сътрудничество между държавите членки, по-ефективно и ефикасно с такова сътрудничество – създаване на едно гише, т.е. електронна платформа за по-добра координация, обмен на информация за изпълнение и правоприлагане. Трябва да продължим да работим по ИМИ или е, информационната система за пазара. Ясно послание трябва да се изпрати на съвета, че държавите членки трябва да ускорят използването на електронни системи с цел по-добро правоприлагане и контрол на правилата, което включва ЕМИ, ЕУ и ЕЗИ, МР. Имаме нужда от ясни правила, единно прилагане с слаба административна тежест. Нужно е да се ускори въвеждането на интелигентния тахограф. Нужни са стандартизирани документи на европейско ниво, като директиви за командироване и фишове за заплащане. Трябва да се правят проверки за е, времето, работното време, не по пътищата, а в самото дружество, за да имаме една добра гъвкава система, която да е честна и справедлива постоянна оценка и отчетност пред Европейския парламент от страна на комисията. Измененията, които са свързани с командироването и международния пътен транспорт, вече показват различията ни а, между партиите. Не е ясно дали правилата за командироване са най-добрият инструмент за разрешаване на проблемите в международния транспорт. Получихме някои изменения, които искат альтернативни хоризонтални мерки в дружественото право, за да не се, търсят най-добрито, не се търси най-доброто законодателство за решаване на споровете. И така, що се отнася до международния транспорт, международният транспорт трябва да бъде изключен от режима на командированите работници. На второ място, международният транспорт от първия ден да бъде изключен, международният транспорт да бъде разделен на няколко вида, да се увеличи ежедневния лимит, той беше 3 дни, Имаме различни предложения, които са от 1 до 16 дни, за каботаж от 1 до 10 дни. Единственото, по което има съгласие в момента, е, че транзита не е командироване. За останалата част трябва да работим след Великден усилено, за да стигнем до едно добро решение и за шофьорите, и за транспортните дружества, както и другите, които са в логистичната верига. Въпросът за международния транспорт си остава най-голямото предизвикателство пред нас и за това смятам, че трябва да намерим интелигентен на някой не се харесва тази дума, но я използвам, интелигентна, т.е. да ползваме мозъка си, като вземаме това решение, да намерим новаторско решение, което да дава и социална защита, без да има забавени и бариери на вътрешния пазар. Освен това, още някои други елемента, по които трябва да говорим по-открито. Има някои изключения от общите правила, документи, които трябва да са в автомобила, договор за наемане, фиш за заплата. Може ли част от тези документи да са налични само в електронен формат? Затова обаче е нужна обща платформа. Въпросът за езика на необходимата информация. На колко езика, какъв език да се използва, какви са езиците, как да подходим. След това въпроса за проверката, проверките по пътя или в дружествата. Има някои изменения, свързани с информацията, която се съдържа в декларацията за командироване. Имаме нужда от допълнителна информация и Има и предложения, свързани с носеното на отговорност за по логистичната верига. Това е важна тема. Това трябва да бъде обсъдено и с евентуални санкции на онези, които ги заслужават. Не може да бъдат наказвани всички. So, Madam Chair, please... Благодаря ви. Това са първите ми думи. И сега искам да чуя какво ще кажат колегите, които искат да си сътрудничат с мен. Чакам да ги чуя. Мерси боку, мадам Хелена. Благодаря, госпожа Кирилен, господин Дели. Благодаря, госпожо председател. Както беше споменато, има голям брой изменения, някои от тях са положителни, чиято цел е да се намалят тежестите за предприятията, но има и изменения, с които не съм съгласен. Тъй като те само а, засилват протекционистските мерки, които съществуват в момента и които няма да помогнат на функционирането на транспортния пазар. при обсъждане на тази тема не трябва да се забравя, че има източна и западна част на Европа, които имат различни становища. Поне така пише пресата. Но по време на нашето заседание стана ясно, че допълнителните такси, които иска да, допълнителните тежести, които иска комисията да наложи, ще имат отрицателно, тази тежест ще имат отрицателно въздействие върху всички участници. Необходимо ни е европейско законодателство в полза на всички е, работещи в този сектор и малките предприятия в Източна Европа включително. Защото е, транспорта на стоки, е, колкото може по-бързо и по-ефективно до потребителя, трябва да става и на най-добрата цена. Затова е необходимо да помислим за компромиси за да не застрашаваме бъдещето на нашите предприятия. Е, пред нас е, има редица предизвикателства. Трябва да мислим за трудностите, пред които са изправени водачите в е, редица страни. Затова ни е необходимо законодателството, а, за да се борим и с недостатъчните, ние брой водачи, с липсата на достатъчно водачи. предприятията от трети страни вече влизат в част от пазара и а, много трудно е да наложим спазването на европейското законодателство в тези трети страни. Предприятията трябва да бъдат а, насърчавани да използват а, водачи, които се съобразяват с условията. Но условията за командироване на работещите трябва да въжат също за тези водачи. Както казах вече, изправени сме пред редица проблеми и различни възможности за тяхното решаване. Необходимо е, е още дълго време да разговаряме. Необходимо е също така да разговаряме с докладчиците в сянка и съм сигурен, че в края на кращата ще стигнем до резултат. Благодаря, госпожа Министеря. Аяла Сендер. Искам да благодаря на госпожа Килонен за нейния доклад. Тя ни а, а, посочва няколко пътя, по които можем да тръгнем в бъдеще, за да можем да решим проблемите, при които сме изправени, при които е изправен на международния транспорт. Трябва да кажа, че аз съм съгласна с нея. Една от целите на законодателството, което обмисляме, е, е да се постигне упростяване на процедурите при неговото прилагане. И а, това законодателство в никакъв случай не трябва да бъде далеч от а, реалностите. А, значи не трябва а, да се отдалечаваме още повече с новото законодателство от една страна необходимо е да се запази свободното функциониране на пазара, от друга страна да се избегне социалният дъмпинг. Трябва да се избегне всякаква дискриминация по отношение на контрола върху автомобилния транспорт. Става дума за нещо, което трябва да се прилага във всички страни. И именно подобни изменения сме внесли. И надявам се, че ще можем а, да решим успоредно въпросите с контрола на автомобилният транспорт, като избегнем всякаква дискриминация. А това изисква, разбира се, прилагането на тахиграфи, защото вече стана ясно, че интелигентният тахиграф няма да бъде приложен веднага. Затова имаме две платформи, ERU, MRU, които съществуват и които вече могат да бъдат прилагани и се надявам, че комисията ще може да ни уведоми за електронните приложения, които могат да бъдат използвани в най-близко бъдеще, за да можем да улесним контролът върху автомобилния транспорт, без да блокираме развитието на пазара и без да пренебрегваме сигурността. Защото знаем, че сега в момента водачите почиват край пътя много пъти. По време на унгарското председателство ставаше дума за трансграничните санкции. Но съществуват и други проблеми. Не става дума само за информацията, свързана с управлението на автомобилния транспорт. За контрола върху предприятията, тяхната дейност, върху надежността на поступващите данни. Значи, координиран контрол трябва да бъде прозрачен и публичен, а като се избегне каквато и да е дискриминация. И съгласна съм с необходимостта от засилване на контрола. И то координиран контрол на европейско равнище. Контрол както върху предприятията, транспортните предприятия, така и върху а, функционирането на техните а, превозни средства. И всичко това трябва да бъде в публичното пространство. Съществува и е, въпроса за Европейският орган и за правото да се работи в Европа. Но това не трябва да въжи само за автомобилния транспорт, а и за всички други области, където съществуват трудни условия за труд. И затова смятам, че а, необходим е някакъв орган. А, не знам, не мога, няма да кажа агенция, но някакъв орган, който да се занимава с въпросите на автомобилния транспорт. За да може да контролираме всички аспекти, както това ще изисква приетото законодателство. Това ще ни даде възможност да възприемем по-последователен подход. Сега, за въпрос за командироването в различните сектори, съгласна съм с докладчика. В никакъв случай не трябва да се ограничаваме с тези 12 дни, за които става дума. И внимание трябва да обърнем на каботажа. При каботажа още един път трябва да кажем. Предлагат се различни срокове от 0 до 10 дни – Е, това е най-малкото, което може да направим, за да помогнем на малките и средни предприятия. Разбира се, има предприятия, които, на които се налага да използват каботаж за определени условия. За тях може да се приеме 5-дневен срок, така както предлага и комисията. Съгласни сме също така, че прилагането на интелигентна тахографи трябва да започне колкото може по-бързо. И ще се опитаме да помогнем на госпожа Килонен законодателството да бъде колкото може по-добро. Имате думата, господине. Благодаря, госпожо председател. Нямам желание да повтарям това, което вече беше казано в досегашната дискусия. Присъединявам се към поздравленията за госпожа Киламен. Както чухме, има голям брой изменения, които отразяват различните възгледи, но все пак има възможност да се постигне компромис. това не е невъзможно. Нашата група ще работи много активно за постигане на подобен компромис. Какви са нашите позиции? Става дума за лек специалис, специално законодателство, което ще изключи транспортът от всички правила за командированите работници. Директива относно каботажа и международния транспорт, който ще се отнася за всички оператори на общия пазар. Очакваме също така е, модела на контрол, който няма да задължи водачите да носят е, купища документи и да губят много време за тяхното попълване. Този контрол трябва да се извършва преди всичко в седалището на съответното предприятие, работодателя. Това се отнася за административните изисквания и намаляването на бюрократичните тежести до минимум. Наред с това, надяваме се, че всичко това ще бъде направено в интерес на общото благо. Както на предприятията, така и на водачите. И ще спра до тук. Благодаря, господин Залески. Задовски, Шабилвел. бях помолен да представя предварителните мисли на, колежката. и тя иска да благодари на докладчика за свършената до сега работа. Да, разбира, че става дума за едно много сложно досие, че въпросите трябва да бъдат задълбочено обсъждани в групите. И е, Алди в момента не може да направи някакви подробни предложения. Ще бъдем колегиални и ще очакваме разработването на въпросите в по-големи подробности. Според нея, необходимо е повече време за решаване на ключови въпроси, като базата данни, създаването на агенция и взимане предвид на последните предложения на комисията, където става дума за две различни правни основания. Нещо, което е свързано с прилагането на пакета. Същото се отнася и до системата за оценка на риска, и за това какви видове транспорт да бъдат включени в, в това предложение е един много деликатен въпрос. Но тя смята, че има светлина в края на тунела. И след заседанията на докладчиците в Сянка може да се каже, че по отношение на другите теми, работното време, обмена на информация, дискусиите като че ли се вървят в добра посока. Имахме конструктивно първо заседание. Нещо важно според нея е да имаме, достигнем споразумения по отношение на каботажа и времето за шофиране, което да обхваща хоризонтално всички изисквания на различните политически групи. Не е ясно как ще стане това. Дали само докладчика ще може да го направи или ще стане на заседание на доклад с докладчиците в сянка. В всички случаи въпросите са свързани. И накрая необходимостта да се изясни какво трябва да бъде част от декларацията за командированите работници. 191, 192, 193, 194 изменение. Цяла пръста на тях внимание на докладчика. Моля да бъдат взети под внимание. Надявам се, че внесените изменения, чиято цел е именно доброто функциониране на системата, ще бъдат взети предвид. Благодаря, господин Теличка. И аз ще взема думата, тъй като аз съм съдокладчик. Скъпи колеги, както знаете, стигнахме до споразумение а, между комисията а, по заедостта по общата а, директива и по директивата за командированите работници може да се каже, а, че това е победа в полза на всички работещи в Европа, защото ще имам те ще бъдат починени на едни и същи правила, независимо от това къде работят, какво работят. Това се отнася и до възнаграждението им, до премиите се отнася и така нататък. Това беше потвърдено на триалога с нощи. Но това е един невероятен успех – успех, е, от който всички трябва да бъдем горди, много горди. Но съществува въпроса за транспорта и като чета някои изменения, човек може да си каже, че законодателството специфично за е, автомобилния транспорт излиза от общите рамки на директивата. И се, като че ли не взима предвид определени права и че се връщаме назад по отношение на някои права, които са вече залегнали в директивата. Но, уважаеми колеги, именно автомобилният транспорт е този, е, който поставя тези проблеми. и няма основания а, при него хората да нямат същите права, както другаде. Ако някой смята, че е така, не съм съгласна. Именно автомобилният транспорт път, а, страда от проблеми. Господин Лонгрин ни напомни а, проблемите на водачите, които живеят в едни недостойни условия, работят недостойни, недостойни, повтарям, условия. Те, значи, те непрекъснато са в камиона, непрекъснато са на път, а, и им съществува доста голяма разлика между различните пазари. Трябва да кажа, че а, една от моите причини да бъда горда като европейка, това е свободното движение. Обаче трябва да кажа, че трябва да въжи за всички. И като казвам за всички, това въжи и за определени професии, където има нужда от точни правила. Що казвам това? Защото не трябва да има, даваме възможност Они, които работят в автомобилния транспорт, да бъдат една подкласа в Европа по отношение на условията за работа. Всички трябва да бъдат положени, да изпълняват едни и същи европейски правила. Целта е не само да се запази равновесието в пазара и правата на работниците. И затова това е така наречено специално законодателство не трябва да бъде възможност да се приемат специални правила за работното време, за възнаграждението и така нататък за водачите. И затова Европейският орган, който по силата на 91 член има единствен право да решава въпросите за условията на труд в Европа. Не, ние трябва да парчета, документи, е, хартия, без е, те да бъдат приложими. Много важен е борбата с социалния дъмпинг. И тук идва въпроса за контрола. Значи не можем в никакъв случай да си затваряме очите, очите за проблемите с лекотварните автомобили експлозивно расте техния брой. И това им възможност да избягват а, спазването на европейското законодателство. Тези лекотоварни автомобили, техните водачи. Трябва да кажа, че този въпрос очаква конкретен въпрос. Не може а, да го избягваме, защото ще станем свидетели на взрив или ще намерим решение, или ако нямаме смелост да намерим решение, ще стане много късно. Прекалено късно да, да бъде решен въпроса. Затова а, необходимо е. Длъжни сме да а, посочим резултати, не можем да отстъпваме от приятите правила, и всички, които работят в автомобилния транспорт, да бъдат поставени на една и съща нога. За да бъде на ниво автомобилния транспорт в Европа. И така, от тук нататък. Казвам това, защото смятам, че нямаме право да сбъркаме тук. Всички погледи са вперени в нас и очакват решение. Госпожа Юто не е тук. Хвана Дюнет. Госпожа Лукаселска. Господин Лонгрин, извинявай. Господин Лонгрин, имате думата. Благодаря. Благодаря ви за работата. Благодаря и на Карима Дели за казаното от нея, защото тя показа действително колко важно е да променим нещата. Не бива в никакъв случай да се задоволяваме с статуквото. Винаги съм казвал, че е, достъпът на всички до единния пазар е, е действително е, право, което не бива да се нарушава. Но право на е, всеки в Европейския съюз е и да получава достойно заплащане. Не можем да е, продължаваме с една ситуация, в която знаем, че хората просто е, получават мизерно малко, е, жи, не могат да водят достоен живот, не могат да се се върнат от дома да видят семейството си, жената, децата. Но също времено всички сме против социалния дъмпинг. От 2014 знаем, че става дума за проблем. Има лекотоварни автомобили, има и тежкотоварни автомобили, които участват в международния транспорт, но това не бива да става за сметка на хората, не бива да се допуска експлоатация на хора, защото ще пропуснем важния е, миг е, да покажем на гражданите, че действително правим нещо за тях. Е, проверките на пътя. Да, това е един важен инструмент на пътна полиция и изобщо на правоохранителните органи. Това е изключително важен инструмент, наред с интелигентния тахограф. Правоохранителните органи и полицията е, винаги ще могат е, е, на базата на записите в тахографа да установят колко дълго някой е управлявал автомобила. Тахографките можеха много по-рано да бъдат въведени, но при всички положения полицейския служител се нуждае от нещо, което може да послужи като доказателство. Има и контрол на тежкотоварните автомобили и проверките се е, би трябвало да се осъществяват на територията на държавите членки. Ние е, непрекъснато го повтаряме, че трябва полицейски служители да извършват е, проверката на пътя, да спират товарните автомобили, да изискват от водача да им се представят документите. Е, става дума за истинска проверка, не е, само за това дали е пил водача или не е употребил алкохол и какво количество е употребил. Не, е, на всяка цена трябва да въведем и тахографите и трябва да имаме съвсем стриктни правила, за да можем да осъществяваме проверки. Благодаря, господин Бенгрина. Благодаря, госпожо председател. Всички, от всички дискусии, които чухме до тук, започваме по-добре да разбираме за какво става дума и това е добър сигнал, показва, че ще стигнем до добър компромис. Но нещо, нещо друго. Говорите ни за свободата на движението във вътрешния пазар, за свободата на функционирането на вътрешния пазар която е една от основните европейски ценности, мисля, че това е принцип, който трябва да ни ръководи от начало до край. Сега как става дума за командироването на работници. Не трябва да сравняваме водачите с, примерно, строителните работници. Или пък онези, които работят в услугите. Водачите а, а, много често прекарват един ден в една страна, а на другия ден в друга. Зна, мисля, че има хора в тази зала, които смятат, че е, международният транспорт е, като че ли не трябва да влиза в, в обсега на директивата за командированите работници. Но е, е, е трябва да се бори с всички случаи на измами. Не знаем много често, че има фиктивни предприятия, които злоупотребяват с правата на работниците, включително и в Германия. А в Германия, примерно, е, и в Румъния възнаграждението съвсем не е сравнимо. Затова много важен е контролът и необходимо е повече е, да има по-голямо сътрудничество между страните. Разбира се, този контрол не трябва да доведе до допълнителни административни тежести, особено върху малките и средни предприятия. Не трябва да принуждаваме водачите да носят купища документи, всичко това трябва да бъде на разположение в е, електронен вид и възможно най-просто. Искам а, да предам моите съболезнования на а, семейството на колегата Нилсен. а когато говорим за защита на околната среда, смятам, че трябва да мислим за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. И не съм съгласна с онези, които са внесли изменения, съгласно които би трябвало изцяло да а, забраним каботажа. Очаквам резултатите и надявам се, че ще стигнем до компромис оптимален компромис в интерес на всички. Госпожа Рагодаден. Благодаря, госпожо председател. Споделям напълно това, което вие казахте по отношение на преговорите между парламента и съвета по отношение на командированите работници. Съжалявам, че съществува дискриминация по отношение на водачите. Затова е необходимо да се изясни съществуващото съществуващото законодателство. Да се, сега да се върнем към проекто доклада. Мисля, че докладчика и докладчиците в сянка трябва да правят разлика между международния транспорт и каботажа. Трябва да се опрем на предишните решение на Европейският парламент. Всички предложения, които не са, отговарят на този госпожа, извинете ме, че ви прекъсвам. Говорите прекалено, прекалено бързо. Не. Ако обичате. Дори в комисията по заетостта става дума, а, че тези принципи трябва да бъдат признавани. По отношение на международния транспорт, съзнавам, че положението е по-сложно, тъй като приложното поле на директивата дава свързано с трудности. Светлината на това искам да помоля докладчика да помисли за възможни решения, които могат да се намерят в комисията по а, заетостта да се прилагат правилата в страната, в която се осъществява транспорта. Благодаря, съжалявам, че ви прекъснах, но ставаше дума да помогна на всички да разберат това, което казвате. Господин Кор, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и Мерия Келюнин. Много благодаря за чудесния доклад. Ще бъда кратък. Ние искаме да повишим ефективността на проверките и да намалим административното натоварване. Проверките на седмичното, седмичните почивки биха могли да се извършват, да кажем, на територията на фирмата на терена на фирмата. Не бива, в крайна сметка, да се допускат протекционистични мерки. Това, да кажем, много често се съпровожда с задължително административно натоварване. Ще трябва там, където можем да облегчим работата, използвайки и модерната техника, прилагането на директивата трябва да се свързва най-вече с точното спазване на времето от 16 на 9 часа, да кажем, е, е моето предложение. Господин Рике. Господин Рике. Няма да се разпростирам на широко. Много от нещата, които са важни, вече бяха казани. Има няколко елемента обаче, които се струва да бъдат споменати. Първо, за кого мислим най-напред? За водача или за предприятието, което го е наело? Говорим за сектора на автомобилния транспорт, но като че ли има една тенденция да поставяме на първо място интересите на предприятието. И тук има и разлика между източната и западната част на Европа. всеки защитава а, тезата си с а, доводи, които разбира се няма да повтарям. А, командироването на Европа, е, командироването на работниците е, а, така да се каже, най-доброто, което Европа е постигнала, други казват точно обратното. От едни говорят а, от името на, на страните членки, други от, от името на защитават интереси на предприятията, трети защитават общо европейски интереси. Но а, трябва да се каже, че докладът е балансиран. Вероятно, няма да бъде добре да приемем екстремно, крайно решение. Споделям а, това, което сподели нашата председателка. Ние сме парламент на европейския народ. Не трябва да забравяме това и в никакъв случай не трябва да допуснем влушаване на условията за работа в, в някакви, името на е някакви економически интереси. Не това е призван да прави парламента. Истина е, че международният транспорт е една под особена област. Не можем да разглеждаме едновременно общите проблеми на, застрахов... на, на, на командироването и специфичните проблеми на автомобилния транспорт. Затова се и предлага специален закон. Необходими са условия, които ще мислят преди всичко за интересите на работещите. Госпожо председател, Смятам, че командироването на служителите в сферата на транспорта е действително много сложна тема. Питам се дали не се занимаваме с един въпрос, който много трудно се подава на регламентиране. Ще попитам докладчика. Дали все пак не е по-добре да спазваме принципа простичко и ясно е по-добре, отколкото твърде сложно. Да, добре, можем да говорим твърде много за социалния дъмпинг, но ми се струва, че това понятие е твърде негативно. И на практика, каквото и да измисляме като разпоредби, практиката ни опровергава е, ще трябва да се намери е, общ знаменател и съгласие по отношение на командироването. И аз бих предложил структурно командироване. Е, тогава е, вече е, националното заплащане ще може да бъде е, е, прилагано. Когато о, говорим за транспорта, не можем да изпуснем естествено трансграничния е, превоз. Дали е, шофьорът преминава през една, две, три страни, всичко това трябва да се регистрира, всичко това е, в момента се е, прави на хартия, но е, ще трябва да е, се запитаме. Е, давам си сметка, че е малко странно. Е, дали недостигът на водачи е, е, в Европа през 2020 година ще ни липсват е, около 20 000 водачи. Дали не трябва в крайна сметка да се помисли за едно по-добро заплащане в тази връзка, защото на единния пазар през 2025 година очевидно няма да има единно заплащане, но ще има недостиг и ще трябва да се командироват работници месеци ще е, е необходимо това, е също но процесът е доста бюрократичен. Добре, е, е, нямаме европейски водачи, но също времено от Украина, от Беларус и дори от Турция и водачи от Филипините започват да пристигат и да се качват на европейските товарни автомобили. Е, кой контролира в крайна сметка дали се спазват правилата за командироване в това отношение? Това са въпросите, които задавам. Благодаря. Благодаря, господин Ван Декамп. А сега давам думата на госпожа Вернер за да сподели с нас позицията на Европейската комисия. Когато говорим за командироването на работници, важно е да кажа, че има съгласие по общата директива за командироване. Това е голяма стъпка напред. За коментироването на работници комисията винаги е казвала, че това се отлага за транспортния сектор и други сектори, но пре нашето предложение иска да създаде конкретни разпоредби, които са пропорционални на мобилните работници в този сектор. Благодаря на госпожа Килонен за доброто представяне. То беше много ясно. За да намерим решение трябва да се намери подходящата доза от отделните съставки. На първо място, за цифровизацията на този сектор. Имаме много е, системи и не трябва да измисляме нови системи, за да сме сигурни, че има обмен на данни. Електронният обмен е изключително важен. Трябва да се използва съществуващата система. Системата да работи добре. Дискусиите трябва да са за това, какви да са разпоредбите за транспортния сектор. В измененията има различни видове международен транспорт. Те трябва да бъдат разграничени за прилагането на тези правила за командироване. Трябва да погледнем измененията. Не забравяйте, че са нужни правила, които са прости. Прости за разбиране и прости за прилагане. така стигам до някои коментари за административните изисквания за прилагането на правилата за командироване. Важно е да има затворен списък от изисквания, за да може да няма дискриминация при изпълнението на практика, да има правна сигурност за водачите и за дружествата, които работят в сектора. Предложението на комисията иска да разреши проблеми, забелязани от някои държави членки, които налагат различни изисквания, което пък създава голяма административна тежест. Идеята да има един набор от европейски правила е упростяване на този процес. Освен това, само документи, които са необходими за проверка на място по пътищата трябва да бъдат носени от водача. Те може да са на хартия или още по-добре да бъдат в електронен вид. Тоест ние подкрепяме тази идея. Другата информация трябва да бъде проверявана в офисите на дружеството, което осигурява транспорта, а не да се търсят от самия водач на пътя. Това вече е в ръцете на националните органи. И не на последно място, когато стигнем до специфичното командироване в отделните отрасли и общото командироване, възникват определени въпроси, които изискват пояснение. Що се отнася до транзитното пътуване? Европейската комисия винаги е смятала, че транзита не отговаря на изискванията и не е командироване. Що се отнася до дългосрочното командироване също, транспортът не е продължителна услуга и затова дългосрочно командироване не би трябвало да има. И ще има разпоредби, които да пояснят това. Благодаря, госпожо Вернер. Сега а, давам ви думата да приключите с няколко думи, госпожа а, Кронен. Благодаря, уважаеми колеги, госпожо председател. Благодаря за изказванията. Чувствам се като супер жена, супер дама, която може да реши всички проблеми. Имаме супер екип, който има баланс на половете. Всички сме равни, готови сме да работим денонощно, за да намерим решение. Като че ли всеки път, когато говорим за социален дъмпинг тук в парламента, говорим за това, все едно няма дружества, които работят добре. Аз обаче знам, че има отлични дружества, дори в транспорта в Европа, които следват всички правила, които се грижат за своите работници и служители. Не искам да бъдат наказвани всички, защото не всички нарушават правилата. Трябва да разберем, че когато правим промяна в регламент, няма работни места без дружества. Търсим решение и винаги казваме, ще ги накажем всички, всички са виновни, макар че знаем, че не е така. Проблемът е следният. Не искаме да изместим проблема в трети страни, защото ако го направим, това ще създаде още по-големи проблеми. Аз не искам такова нещо. Имам чувство, че всичко зависи от това дали си от източна страна или западна страна. И ще е добре да се опитаме да избягваме такова противопоставяне. Защото вече съществува в съвета. Има три държави членки, които прилагат правилата за международен транспорт. Германия, Франция и Австрия. И, честно казано, с тези правила за транспорта или от гледна точка на международния пазар. Във всички тези случаи вече се водят съдебни процедури по всички тези случаи. Аз защитавам шофьорите, които биват използвани като роби. Това се случва и в Европа. Имаме нужда от правила, транспортните дружества трябва да могат да ги понесат, но голямата част от тях са МСП. И ако трябва да изпращат декларации за командироване навсякъде, на всяка граница, ще стане пълна каша. Ще има и по-малко работни места за шофьорите. Стрикните правила може да изместят работните места в трети страни, както казах, и да насърчават фалшива самонаетост. В спешен план трябва да разберем, че е нужен баланс между социалните условия, вътрешния пазар и протекционизма. Мисля, че много неща могат да се кажат, но мислех, че имаме нужда от европейски платформи за доверие. Как да бъдат изградени такива? Нужна е платформа, където всички играчи носят отговорност за спазване на правилата и за целият транспорт, за цялата верига това трябва да се използва и за целия сектор. Смятам, че не говорим само за наказания. Има добри дружества, добри играчи и има балансирано решение. Може да се използват гласовете на унези, които се държат добре и порядъчно. Going back to my cabin. Връщам се аз в а, шофьорската кабина не съм почивала, шофирала съм из цяла Европа. Какво да направим? Ако имате нещо, ако сте получили нещо в почтенските си кутии, пратете го, може да изпратите. Е, и целувки приемам, Вим и целувка мога да ти изпратя, но не ме слушаш. Той ще се ожени за Исмаил. Yes, I was speaking dirty words of you, yeah, and you... Говорех за теб, пък ти не ме слушаш. Yeah. Да. Wim need to send some kiss. Вим, трябва да ми изпратиш целувки. Любовно писмо за командированите работници и решението. Yes. Да. But if you have... Ако има решения, Исмаил и Вим се надявам да са намерили такова решение, защото бяхте много един до друг. Докосвахте се. Yeah, да, да, ревнувам, ревнувам, защото имаме много тясно сътрудничество. Also... И на мен целувки, не само един на друг. Добре, продължаваме работата. Wim, sorry, I didn't take all... Вим, не съм си пила лекарствата тази сутрин, съжалявам. This. All right. But yeah, the last wording is that please... И накрая, нека си сътрудничим. Ако имате някакви идеи, каквито и да са, дори да са забавни просто, моля, изпратете ни ги. Имаме нужда от всички възможни идеи, които могат да възникнат, как да спасим планетата и така нататък. Амин. Мерси мадам Благодаря много, госпожо склонен за тези любовни думи. Затварям скобата до тук и напомням, че гласуването по този доклад ще стане на 24 май в 9 часа, както и останалите доклади. Желая ви всичко най-добро, госпожо Килонен. Желая ви смелост. И ще се опитаме да направим всичко, което е по силите ни, да изпратим едно много ясно послание от името на Европейският парламент. Имам друга среща и затова последната среща за лекотварните автомобили ще бъде председателствана от господин Рике. Благодаря. Ще се видим тук по коридорите или едната седмица. Работата продължава. С а, тежко сърце а, изпращаме а, нашата председателка. Сега минаваме към последния доклад. Защото има една точка, която няма да разглеждаме днес. И става дума за директивата за превозни средства, наети без шофьори, за автомобили, за превоз на товари в случая. А, давам а, думата а, на госпожа Монтеро ди Агиар. Avoir raison de minutes. Madame Montero de Agua arrive dans deux minutes. Вим, tu es... А, иначе ще бъда принуден да ви напомня, че времето ви изтича. On va perdre tout le monde là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord et afin que nous puissions terminer suffisamment rapidement. И така, благодаря на госпожа Монтейро де Агиар, която сега вече е с нас и давам думата да говори за използването на превозни средства на ети без шофьор за автомобилен превоз. Благодаря. Благодаря, много се извинявам, че закъснях. Нека да се опитаме да разрешим стари проблеми сега. И сега връщаме се към транспорта. Отново първо искам да благодаря на цялата работа, която беше извършена от колегите а, при това предложение. Благодаря на секретарията, а, който също работи много активно по този въпрос тези въпроси са доста специфични и доста технически. Това предложение за доклад е като че ли в обратна посока на тази, която обсъждахме днес. Казах, много е сложно техническо досие с е, някои особености, на които трябва да обърнем внимание. Сега, по-специално държавите членки, които са по периферията на Съюза. Те като че ли имат известни проблеми и всичко това е записано и в измененията. Общата цел на предложението е да ни се даде една възможност постепенно да отворим пазара на превозните средства, които се наемат без шофьор. Искаме да заложим минимални критерии и определени ограничения. Знаем, че е много диверсифициран пазарът, има различни правила и от нормативна гледна точка, и от гледна точка на работа за собствена сметка. Има и специфични елементи, свързани с какъв е срок на вземането под найем на превозни средства и така нататък. Опитахме се да вземем всичко предвид с помощта на изменения или искания за изменения. 81 са те или малко над 81. Ще се опитам да ги включа всичките в окончателното предложение, така или иначе, искам също да представя още нещо. Питахме се да намерим, да дадем всъщност един отговор на това, което многократно бе казано и е свързано с различни държави. А... Те са секторни, за отделните сектори и е нужна това преразглеждане, за да се модифицира директивата. Когато говорим за превозни средства, а... говорим за период, говорим и за процента. Така че какъв тип процент да се вземат под найем. Тежкотоварни, лекотоварни и така нататък. Нека също така да се опитаме като парламент, като институция да създадем нормативна база, която, разбира се, не винаги отговаря на пазара, на реалността, но в този смисъл не трябва да създаваме допълнителни тежести. Компетентните органи трябва да спомагат за прилагането на този нормативен акт. Този нормативен акт лесно може да се изпълни, т.е. да се приложи. Затова директивата. Това е записано. Защитата на работниците и техните права. Трябва да опазим условията им на труд. Трябва обаче да се вземат предвид и отделните конкретики. Това е първ, поне първата информация. Информацията, която се подава, е, е вече включена в е, нормативен документ 59. Сега, трябва да се погрижим, пак казвам, за работещите, но в случая става дума за един документ, който е свързан с наемането на превозни средства без шофьор за превоз на товари. Това е за да ви опиша контекста на темата. Е, Имахме първо заседание докладчиците в Сянка. Опитах се на това заседание да говоря на изискванията на отделните политически групи, да видим какви са основните линии, които да защитим. Надявам се да стигнем до общо съгласие и да отговорим на потребностите на пазара, без да се създават някакви допълнителни пречки или някакви такива мерки. Документът е много балансиран. Трябва да включим предложенията, които пристигат. Те ще бъдат част и от предложението на Кимста. Това е всичко. Благодаря. Merci, <coughs> Madame Montero de Et maintenant, au titre des rapporteurs fictifs, donner la parole. Благодаря. Сега давам думата един по един на докладчица Всянка, госпожа Алкасън. Първо, благодаря. Най-напред искам да благодаря на госпожа докладчика за работата по това досие и за постигнато сега напредък. Също така и за чудесния семинар, който проведахме заедно с представители на заинтересовани страни. Е, и за всички докладчици в сянка, които работят по този доклад. Съгласихме се по много пунктове. Това е много важен въпрос, който трябва да бъде решен, за да установим как да работи както трябва пазара и да бъде регулиран. Необходими са ни е, регулаторни рамки, които а, е, да са най-добрите възможни. А, е, въпросът не се повдига често, но той е много важен. Но необходимо е и прилагане на законодателството, за да не може наетите работни средства без шофьори да служат за нарушаване на правилата. Значи необходима е регистрация, необходими са и други мерки. Е, има и редица други въпроси, свързани с добрата практика и с безопасността. Ясно трябва да кажа, че когато става дума за социалните въпроси, не се прави тук опит, било от нас, било от който да е друг, да се включат тук правата на работещите – хората, които се занимават с този въпрос, е необходимо да имат така широки познания, включително да познават рамките, така че да се възникват по-малко проблеми. Един проблемите, особено във връзка с комисията, когато става дума за наети превозни средства, е, че от екологична точка по-добре е да се наемат по-нови автомобили. Но става дума не само за това. Не става дума за онези, които е, ще е, шофират тези превозни средства, независимо от това, че те трябва да, да карат така както трябва, за да може да се постигне минимален ефект върху околната среда. Значи необходими са законодателни мерки, които да работят в цяла Европа като цяло. Благодаря госпожа Андерсен. Не виждам кой може да говори преди господин Теличка, на когато давам думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, нашата докладчик Сянка не може да бъде тук. Застъпват се неговите ангажименти, но той ме помоли да говоря вместо него. Преди всичко трябва да премахнем ненужните ограничения, за да може транспортните превозни средства да ефективно да бъдат използвани в цяла Европа. Необходимо е минимално ниво на либерализация. Но смятаме, че са пропорционални следните ограничения. Страните членки да имат възможност за, да използват такива средства от 26% от автомобилния парк Необходимо е, е уния, които имат по-малко е, от 4 е, свободни природни средства, да имат право едно от тези природни средства да бъде такова. Това първо. И второ, страните членки не трябва да имат право да ограничават използването на ети превозни средства затова предлагаме да се запазят сегашните ограничения. Това е всичко, което искам да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Теличка. Не виждам а, други желаящи. Може би госпожа Аяла Сендер. Благодаря. Използването на превозни средства, знаете, без шофьори е обща практика, но искам да поставя един въпрос на комисията – Предвиждате ли възможност за въвеждане на, захода, на законодателни мерки, така че наемането на правозни средства и предприятията, които, е, от които се наемат, да отговарят на едни и същи хармонизирани условия. Защото когато наемете едно превозно средство и го е, отидете с него в друг град, нещата са ясни, но ако наймете един автомобил в Испания и отидете с него във Франция, тогава възникват осложнения. И то огромни осложнения. И затова бих искала да помоля комисията да попита да попитам дали в близко бъдеще смята да приеме някаква приеме някаква хармонизация на правилата за използване на превозни средства без шофьор – за да не трябва а, хората, които наемат в една страна, отиват в друга страна, да се сблъскат с тези големи проблеми. А, комисията има отново думата, слушаме ви. Благодаря, господин председател, благодаря и на докладчика. Благодаря на всички, които са внесли изменения. Не става дума за социално предложение, става дума за класическо предложение, което се отнася до вътрешния пазар. Имам редица страни членки, които вече разрешават използването на, на ети превозни средства. И не се докладват някакви сериозни проблеми, а по-скоро предимство по отношение на ефективността и затова е необходимо да бъдат премахнати някои от ограниченията, да се даде възможност на економическите оператори да работят по-свободно, особено в, върховите дни на сезона. в, втори член на предложението са включени някои принцип, където се казва, че когато един оператор използва едно неето превозно средство в собствената си страна, трябва да може да го използва също така и в целия Европейски съюз, независимо от това къде е регистрирано превозното средство. Няма а, причина да не може а, а, други страни да диктуват правилата и тези правила са различни от страната, където е установено превозното средство. Съгласно този втори член, ще се улесни работата и на комисията във връзка с трети член, който а, изрично дава възможност на страните, където е установено регистрирано превозното средство, да въвеждат някои ограничения, за да може да се избегне избягването на данъчното облагане. Знаете, че условията на данъчното облагане значително се различават между страните, от страна до страна. И а, затова има възможност да се регистрират превозни средства там, където данъчното облагане е по-привлекателно и това именно това искаме да избегнем. Въвеждаме едно ограничение, като ограничаваме времето, за което се използва нетото превозно средство – искаме да намалим този минимален период до един месец, но това би било прекалено драстично и би противоречило на една от целите на законодателството, а именно да се улесни работата през най-натоварната част от транспортния сезон. Внесени са изменения, които изискват да, на страните членки да продължат а, да в, имат право да правят ограничения на наети превозни средства, които работят за собствена сметка. Това обаче противоречи на изискването за ефективност и гъвкавост на операторите. Не виждаме причини да се отнасяме различно към тези, които работят, предоставят услуги или работят за собствена сметка. защото в някои случаи се наемат превозни средства, не се използват пълноценно. Също това, това е свързано с възрастта на автомобилния парк. Процентът на такива, които работят собствена сметка, обикновено е по-висока процента в страните, в които няма такива ограничения, отколкото страните, в които има ограничения. Друг въпрос е свързан с прилагането. То трябва да бъде колкото може по-ефтино и с по-малко административни тежести. Трябва да се използват дигитални средства, националните електронни регистри. И се предвижда регистрационните табели на номера на всички такива превозни средства да бъдат записани в националният регистр. И като погледнат в регистъра, властите ще могат да знаят а, кое превозно средство е собствено и кое е наето. Това е нещо, което трябва да се има предвид пропорционалността на средствата за прилагане на законодателството. И това е нещо, което трябва да а, анализирате, погледнете това изменение. Надяваме, се, че тези предложения ще помогнат и на операторите и ще направят пазара по-ефективен. Ще се ще отпаднат правила, чието економически резон е трудно да се оправдае. Това, което предлагаме, надяваме се е пропорционално и може да се прилага. Благодаря, госпожа Вернер. И сега а, давам думата на госпожа Де Агиар за последна дума по този въпрос. Благодаря ви, че ми давате думата. На заседанието, последното заседание докладците, си в Сянка, те казаха, че ще говорим за разделяне на втори и трети член. И Съвета и комисията имат свое предложение. Благодаря ви за коментарите днес. Благодаря на госпожа Аяла Сендер. Това, което казахте, всъщност не е пряко свързано с документа. и Да, да, да, иска, знам, зная, да. Така ли, не, че исках да го кажа. Благодаря. Благодаря, госпожо. Е, приключваме е, с този пакет. На 24 май ще е, се гласува в 9 часа сутринта. Няма други въпроси на този етап, които да обсъдим и за това закривам заседанието. Напомням ви, че на 12 април в 9 часа е нашето следващо заседание. Пожелавам ви приятен завършък на деня.